Уважаеми колеги, добре дошли на нашето заседание. След маратон от гласуване, който проведохме вчера, днес ни предстои да обсъдим две големи теми тази сутрин емисиите от промишлеността и емисиите от нови леки търговски превозни средства. Сутринта имахме съвещание с координаторите. Заключенията ще ви ги предоставим в писмен вид. Точка 23. Емисии от промишлеността, комплексно предвратяване и контрол на замърсяването. Докладчика е Холгар Крамър който се занима с тази тема доста обстойно и сега може да ни запознае с това досие. Господин Крамер, имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми колеги. С директивата за емисиите от промишлеността сме се занимавали много и а, ни предстои още много работа, защото а, това е другата голяма тема след директивата, която гласувахме вчера за обозначаването на храните. До второто четене има много време. Първото четене беше още по времето на предишния парламент. Това се дължи, може би, на факта, че съвета доста дълго време обмисляше своята пози... позиция или изчакваха влизането в сила на Лисабонския договор, с който се въвежда нова процедура по комитология и по този начин се изменя и а, начина по който взима решение и съвета. И ето защо едва днес преминаваме към второ четене. Всеки знае за какво става въпрос, дори да не се занимава обстойно с тази тема. От тази директива обхваща над 50 000 инсталации в Европа. И ето защо важно е какви изисквания, какви правила ще бъдат включени в тази директива? Защото много от нещата не се прилагат на практика. Защо е така? Целта на директивата е да се използват най-добрите налични технологии. Е, със съществуващата директива има следния проблем, че гъвкавостта която е необходима при функционирането на инсталациите и предприятията, липсва. И ето защо се злоупотребява при изпълнението на тази директива. Търсят се редица поводи, с които да се използват дерогации – и а, се използват вратички, с които да се избегне прилагането на най-добрите налични техники. Търси се един инструмент, с който а, да бъде по-добре организирано използването на най-добрите налични техники. Работи се върху изготвянето на минимални стандарти, изграждането на една обща мрежа – и по този начин, след като бъде издадено разрешителното на дадена инсталация, тя да не може вече да намира вратички, с които да заобикаля правилата. По отношение на позицията на съвета, вижда се определено отрезвяване. Някои неща а, са отхвърляни. И ако погледнем позицията на съвета по-отблизо, това е един списък, пълен списък с изключения. А това не е една позиция, която да взима предвид опазването на околната среда. Ето защо има противоречия. Няма да е съвсем лека тази задача да въведем едно законодателство, което да е в полза на околната среда и да се установи едно статукво. Аз не съм мечтател. Аз съм реалист. Аз се съобразих с много неща в моята директива. И не съм предложил, не съм взел същата мрежа за сигурност, която беше в предишната директива. Моята директива е един преобразуван модел на старата. Няма да намерите същите формулировки. Надявам се тази концепция да бъде подкрепена. Някои се питат защо имаме нужда от такива минимални стандарти, когато става въпроса за прилагането на най-добрите налични техники. Някой се аргументира, че това е немска идея, която трябва да се разпространи в цяла Европа, но аз смятам, че това е в интереса на всички. Да, да установим нещо такова като конкурентоспособност в рамките на промишлеността, да има равнопоставеност. Има държави членки, които поставят а, а, определени условия по отношение на а, използването на тези инсталации, а другите дават пълна свобода при експлуатирането на тези инсталации. Моето предложение в доклада предвижда следното. След като се направят изводи а, от използването на най-добрите технологични практики, най-добрите налични технологии, извинявайте, да се изготви един доклад, който да предвиди два критерия – а, как ще изглежда използването и прилагането на най-добрите налични техники в съответния сектор и какви ще са екологичните въздействия върху този сектор. След това трябва да се вземе решение дали са необходими минимални стандарти, а, тъй като а, има ам, сериозно избягване а, при използването на тези най-добри налични технологии. Трябва да има концепция, а, която да се съобразява с отделните сектори и по този начин да се заложат и минимални стандарти. Трябва да има ам, сътрудничество при изготвянето на, този концеп, на тази концепция. Други основен момент а, в моя доклад. Аз съм заложил три основни точки в моя доклад. Не съм се спирал на отделни позиции, тъй като това ще изисква много време. Може би колегите, които ще се изкажат след мен, ще наблегнат на тях. Вторият основен момент, който е дискутиран, това са дерогациите. В член 15, алинея 4, там се определят условията, при които човек може да избегне прилагането на най-добрите налични технологии. аз в моето предложение съм направил модификации как могат силно да се ограничат условията, при които се постига избягване на, на, на тези налични технологии. От изключително значение какво е състоянието на технологиите. Това не е някаква фикция. Та въпрос за следното от целият пакет от тези изключения да направим една много малка миша дупка. Така че само някой, който е, има основание, много добре е обоснован, да може да премине през тези изключения. Тази а, директива се занимава и с големите горивни инсталации. Това, което ни предлага съвета, е, е доста нахално. Е, имаме норми за допустими емисии, е, които трябва да ограничат изпускането на вредните вещества в атмосферата. И това трябва да е законодателство, което да защитава околната среда, но в глава трета на законодателството на съвета отново има списък, много дълъг списък с изключения е, и условия, при които тези допустими норми могат да не се спазят. Един такъв текст няма да ни доведе до никъде. И всъщност няма да има нужда от законодателство. Просто всяка държава членка ще си прави нещата както ги е правила до сега. Искам да напомня трябва да си заложим едни цели за поддържане на чист въздух в Европа и то само с подкрепата на всички държави членки и трябва а, с а, тяхното съдействие да намалим драстично емисиите на азотни окиси, на серни окиси в атмосферата през а, последните години. Без сътрудничество и без съдейство на всички няма как да постигнем тези амбициозни цели при цели свързани с пречистването на въздуха. имаме а, потенциал за намаляване на разходите при индустриалните инсталации, но такъв а, потенциал, за съжаление, няма в транспортния сектор. В моя доклад съм предложил много радикални мерки. Очаквам и съответните реакции от страна на съвета и представители на промишлеността. Аз зачерпнах преходните национални планове. Тези преходни национални планове гласят, че големите горивни инсталации, които имат разрешения преди 2002 година, те е, не трябва да постигат тези цели за намаляване на мисъл 2020 година. Зачеркна съм и друго изключение, че за определени инсталации, които работят които работят определен брой часове, също да бъдат изключени. А, има стари горивни инсталации, на които се поставят определени условия от, от едни държави членки, а други държави членки а, не им поставят а, изисквания и условия. Разбира се, има недоволство срещу а, тези строги изисквания. И това, аргумент за това не може да е от страна държавите членки, че те искат да имат конкурентоспособна индустрия. Държавите, които имат инструмент за, за управление на промишлеността, няма да имат проблем. И най-силните индустрии са тези, които използват най-добрите налични технологии. Аз искам да ги насърча да работим в посока постигане на хармонизирани цели хармонизирани изисквания, както по отношение на използването на най-добрите налични техники, така и по отношение на горивните инсталации. Още в началото казах, че това е трудна задача. Когато съвета се ослушва, тогава знаем, че ам, нямаме толкова голямо поле за действие. Искам съвсем ясно да заявя. Смятам, че е сложно и проблемно, когато ам, прези, пред сегашното председателство на съвета разказват наляво и надясно, че а, тази тема е изключена от допълнителни преговори. Наясно съм, че това не е лесна задача, но а, искам да заявя, че аз съм готов да преговарям, готов съм да правя компромиси. И по време на второто четене можем да действаме достоверно само когато се противопоставим на позицията на съвета. Следващите седмици ще използваме с докладчиците в Сянка да изготвим един всеобхватен компромис. Това правихме също и по време на първото четене. Трябва малко да намалим темпото, така да се каже трябва да ограничим тези изключения при експлуатирането на горивните инсталации. Надявам се, че ще съм в състояние да отговоря на коментарите от страна на колегите. Благодаря, каза председателя, за изказването на господин Крамър. Неговия доклад е изключително важен за изготвяне на законодателство, свързано с околната среда. Изходната директива е приета 96-та година, тя е на 15 години и трябва да се преработи. Тъй като от комисията беше казано, че тази директива не се прилага на практика тъй като държавите членки не знаят как да се справят с задачите, които им поставя тази директива. Ние знаем, че въздуха е едно много важно благо, както и чистата вода. Знаем, че замърсяването на въздуха води до редица заболявания. Това сме обсъждали многократно в комисията – не прави добро впечатление, когато ние приемаме закони, които никой не спазва. В момента нещата се е, проверяват и контролират е, и ще видим на къде ще тръгнат нещата. Вие ни представихте доклада и ще видим на къде ще тръгнат нещата. Докладчик в сянка от името на НП. Госпожа Гардини. Благодаря, господин председател. В началото искам да благодаря на докладчика, който е свършил много добра работа. Макар, че е, съм длъжна да кажа, че не съм съгласна с абсолютно всичко, което той казва. Например, за транспорта гледната ми точка е доста по-различна от неговата. И колегите в транспортната комисия се стремят към 20% ограничение през следващите 20 години. Според мен има възможности е, за по-амбициозни цели, така че аз е, бих изразила несъгласие с господин Крамер. по отношение на доста дългия списък с изключения, които той предвижда. Съветът много иска да има доводи за различните изключения, които ще позволи, които ще допусне в бъдеще. Аз поговорих с различните докладчици в Сянка и сега бих искала да кажа, че не можем да се върнем към аргументите, които изтъквахме по време на първото четене. Нещата се промениха. Не само заради това, че половината от депутатите в нашия парламент са нови депутати. Също така интересите и в съвета се промениха значително и общата позиция беше приета без гласове против, само четирима души се въздържаха. Имаше представители, които преди това бяха изразили отрицателно мнение. Мисля, че това се дължи на факта, че економическата криза продължи по-дълго, отколкото се очакваше. Ето защо ние трябва да бъдем много предпазливи. Аз мисля, че текста на съвета е не лоша основа за преговори и можем да, се, можем да разчитаме на споразумение при второ четене. И това е а, въпрос, по който а, съм в разногласие с а, докладчика. Мисля, че ние можем да постигнем съгласие на второ четене. Що се отнася до защитната мрежа, не забравяйте, че съветът отхвърли тази идея. Комисията също така смята, че идеята е трудно осъществима. Мисля, че тя е трудно осъществима по конкретни причини. Сигурно си спомняте, че комисията ни каза, че не разполагат с човешките ресурси, които да извършат тази работа. Просто нямат помещения, в които да настанят служителите, които ще осъществяват проучванията, на чиято основа да определяме нормите за емисии за всеки сектор. Европейската защитна мрежа съществува в Германия. Германия е много ефективна нация и на тях им трябваха 10 години. Така че задачата е огромна и тя може да произведе отрицателен ефект, а именно да отложи онези цели, на които толкова много държим. И когато господин Крамер, нашия докладчик, казва, че сигурно ще ни трябват анализи от комисията, за да проверим всичко, това е напълно вярно. Така че закъсненията са неизбежни. Ако искаме целите да бъдат постигнати, не смятам, че това е пътят, по който трябва да вървим. Новият вариант на ЕСМ може да бъде обобщен. Последния начин определят се минимални равнища в конкретни сектори, избрани от комисията възоснова на сегашното състояние на допустимите емисии. Аз не смятам. Не е това пътя, по който трябва да вървим. Тук има доста неблагополучия. Едно от тях е свързано с дискриминацията между секторите. За някои ще има изисквания, други не. Има и дискриминация между държавите членки. Е, комисията разполага с доста правомощия. Не виждам защо парламента трябва да оставя на комисията да определя кои сектори ще бъдат засегнати а също така и злоупотребията от страна на предприятията. Те могат съвсем преднамерено да нарушат директивата, изчаквайки комисията да публикува своите констатации и да предприеме съответните действия. Много се радвам, че комисията е тук днес и много ми се иска да чуя от тях кои сектори ще използват за защитната мрежа. също така, по време на първото четене, комисията каза, че са готови да обсъдят идеята и искам да ги попитам дали проверките, които предвиждат, са достатъчни, за да се осигури напредък. Също така смятам, че много важно да се опитаме да постигнем конкретни цели. Най-тревожното в случая е, че този процес ще отнеме много време и ще има забавяния. На много държави членки и им е трудно да приложат първоначалната директива. Всичко започна през 2007 година. До сега не е постигнато кой знае колко. Разполагам с данни, които подкрепя това твърдение. Целите, свързани с намаляването на емисиите, и постигнатите резултати не бива да се пренебрегват. Освен това, в условията на криза трябва да бъдем предпазливи. Не можем просто да си кажем, че неясното законодателство е довело до закриването на предприятия и до закриването на работни места. за председателят. Трябва да се намеся, тъй като много време отнема вашето изказване. Ораторката, добре, тогава съвсем накратко, господин председател, ще кажа още един път, че гъвкавостта според мен е много важна. Докладчикът а, а, признава, че е необходима гъвкавост и това е заложено в директивата, която е в сила днес – и разбира се, трябва да имаме достатъчно убедителни основания за всяко изключение. Ето защо аз бих внесла и изменение в смисъл, че държавите трябва да уведомят комисията за всички предоставени изключения и за причините, за, поради които ги предоставят. А, съжалявам, но с много малко време разполагаме, казва председателят. 20 души са се записали за изказване, плюс комисията, плюс докладчика, така че аз предлагам координаторите да разполагат с по 4 минути, всички останали по 2 минути. В противен случай няма да успеем да приключим с дневния ред. От тук нататък вече включвам часовника. Благодаря а, на господин Крамър за този отличен доклад. Смятам, че е много добре, че сте изразили позицията на парламента още по време на първото четене и тази позиция я прехвърляте по време на второто четене. Добре е, че сте заложили елементи на ефективност. Моята препоръка би била следната. Вече няколко колеги споменаха този въпрос, а именно, че старата директива не се изпълнявала надлежно. Това води до застрашаване на здравето на хората. Сегашния момент е много важно и за много предприятия, които смятат, че Европейския съюз поставя все по-високи изисквания, но те трябва да имат и възможност да въведат, да се снабдят с тези технологии и ам, да допринесат за развитието на зелена економика. Трябва да се създадат и стимули за предприятията, които инвестират в такива технологии. Относно използването на референтните документи, които съдържат по-строги критерии по отношение на инсталациите. Критерии, които се отнася за, до нормите с допустими емисии, трябва да има един баланс между ползите и разходите. Не трябва, според мен, да се прави още един път такъв баланс между разходите и ползите. Това е двойна работа. Относно изключенията предвидени за големите горивни инсталации, това стига до 90% при серните а, диоксиди. Британското правителство сподели, че ако се прилагат такива национални планове за намаляване на емисии, а, тогава се повишават нивата на прах, на азотни окиси и на серни окиси. Смятам, че изискванията в това отношение трябва да се премахнат, а именно критериите, които се отнасят до емисиите за азотни и серни окиси. това, че инсталациите с капацитет от 20 50 мегаватта часа ще доведе до намаляване на емисиите и до по-хармонизирани условия. В крайна сметка, данъкоплатците са тези, които поемат а, разходите, защото те трябва да плащат за своето здраве, при замърсяването на въздуха, дори такив, такъв тип замърсяване може да доведе и до смъртни случаи. Кой трябва да покрие тези разходи, в крайна сметка? Случва се така, че не е този, който замърсява, плаща. Надявам се, че в парламента ще изготвим една силна позиция и ще можем да по, ам, постигнем консенсус. По време на последните дебати беше така, че когато социал-демократите се изказваха, ние имахме повече малко, по-малко време за изказване. Това не е справедливо. Председателя казва, това ще го ам, контролираме. В началото не се съобразих, но вече ще спазвам времето. Господин Екорт от името на Зелените. Like thank... Uh, Бих искал да благодаря на докладчика за цялата извършена от него работа до сега. Това е огромен обем работа и много се радвам, че започвам процедура по второ четене. Крайно време беше. Не се притеснявайте, ще спазя 4 минути. Не се притеснявайте, господин председател. Това, което бих искал да подчертая тук, е, че ако разгледаме сегашната ситуация в Европа, ще видим, че има сериозни сериозни различия при изпълнението на директивата за предотвратяване на комплексното замърсяване и контрол на замърсяване. Е, ще видим, че в ни, между Нидерландия, например, и Обединеното кралство има огромни различия. Също така има огромни различия между отделните инсталации. И затова нямам причини, защото технологиите са приблизително ни и същи. И мисля, че точно поради вътрешния пазар и доброто му функциониране трябва да създаде една среда, в която участниците да са по-равнопоставени. И практиката показва, че тази директива наистина трябва да бъде преработена, за да създаде повече равнопоставеност между различните инсталации в цяла Европа. Затова много е важно това преработване да доведе до минимизиране на броя на изключенията. Трябва да гарантираме, че по този начин пазарът ще функционира. Трябва също така да се примахнат несправедливите различия в Европейския съюз. И не случайно самите фирми искат да има по-стрикно регулиране. Това, ако изискват самите предприятия. Това също е важно да се изтъкне. Също така, разбира се, говорим за разходите, проистичащи от прилагането на тези нови методи и техники. Но искам да подчертая, че благоприятните възможности за иновации и стимулирането на научно-развойната дейност са много важни. Също така, ако видите какъв е потенциал за създаване на работни места в зелената индустрия, в зелената економика, също това е много добра възможност. Също така, ако разгледаме оценката на въздействието, изготвена от комисията, ще видим, че там се разглеждат възможности да се спестят разходите за здравеопазване. 65 милиарда евро годин, годишно ще бъдат спестени от 2020 година и над 20 пъти повече ще бъдат спестените средства от разходи за здравеопазване, отколкото са разходите за привеждане на дейността на операторите в съответствие с директивата. Затова ние подкрепяме докладчика и той знае за това в неговия стремеж да сведе до минимум възможностите за изключение. Също така ние смятаме, че трябва да бъдат отменени преходните национални планове за големите горивни инсталации. Ние сме срещу тази идея и подкрепяме докладчика в неговия стремеж тези планове да бъдат заличени. Освен това, важно е да се признае, че текстът трябва да бъде засилен, особено що се отнася до условията за даване изключение. Ние искаме много ограничени изключения за съществуващите инсталации. Ние искаме да има крайен срок за действие на изключенията и да се прилагат изключения само в тези случаи, в които няма никакво различие, разминаване между економическите разходи и ползите за околната среда. За нас е изключително важно да бъде сведен до минимум броя на изключението. Затова смятам, че докладчикът се движи в добра посока, но ние бихме искали текстът да бъде засилен в този аспект, защото по този начин има много добри възможности и освен това по този начин се осигуряват по-добри възможности за опазване здравето на гражданите. Точно 4 минути. So, Martin Callanan Мартин Каленен. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата за добре свършената работа и за прекрасното сътрудничество с докладчиците в Сянга. Беше наистина много приятно да се работи с него. Той винаги беше отворен за сътрудничество. Сега по въпросите поставени в доклада. Първо, мисля, че има редица добри елементи. Съгласен съм с докладчика, когато става дума за заличаването за съображението за търговията с съседни азотни окиси. Мисля, че по този начин ще може да има економически ефективни начини за намаляване на емисията. Съгласен съм за това, че Брев трябва да бъде публикуван. Също така съм съгласен с задължението Брев да бъде публикуван на всички езици, на които публикуването му се изисква. Обаче не съм съгласен. В някои аспекти не съм съгласен с измененията 16-17 на докладчика, които въвеждат отново клаузите за Европейската мрежа за безопасност. И особено не съм съгласен с това, че докладчикът смята, че трябва да се наложат общоевропейски минимални изисквания. Смятам, че това не трябва да се постига чрез комитология, а чрез процес на съвместно вземане на решения. Така че и тук не съм съгласен с докладчика. Не съм съгласен също така с изменението, чрез което се променят критериите за изключение от конкретни случаи да се премине към изключителни случаи. Мисля си, че по този начин няма да имаме необходимата гъвкавост. Особено съм загрижен за предложението на докладчика да се заличат преходните национални планове. Разбирам гледната точка на докладчика, но смятам, че той греши и че по този начин ще има затруднения за някои държави членки, защото те ще трябва тогава да въведат много бързи аварийни мерки, за да покрият недостига на произведената енергия в резултат на закриването на големи инсталации, които използват газ и това ще доведе до повишени емисии серни окиси. И последно. Изменение 38 за заличаването, за изключението за ограничено време за използване. Смятам, че това изключение е вредно за някои държави членки, затова бих призовал докладчика да се откаже от това предложение. И накрая бих Препоръча отново да бъдат предложени измененията, предложени от парламента на първо четене за горивни инсталации. Смятам, че тези изменения трябва отново да бъдат върнати, за да могат те да бъдат обмислени от комисията. Благодаря, господин председател. Thank you very much. Uh, João Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei muito благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. И algumas discordâncias, и algumas delas de fundo relativamente a algum... Макар, че понякога съм много несъгласен с голям брой от идеите в доклада, приемам общата му насока, а именно да се върнем към позицията на първо четене. Споделяме желанието на докладчика да се ограничат емисиите от тежката промишленост. Един от въпросите, по които имаме разногласие, е възможността да се използват пазарни инструменти. На Пример търговия за емисии за серен двуокис и азотен окис. Много се радваме, че много ще се радваме докладчикът да заличи тези положения. Или ще регулираме емисиите на парникови газове, като ще ги изключим от пазарните механизми, знаем, че системата за търговия в Европа се оказа нефункционираща. Или пък просто ще предприемем регулаторен подход по-конкретно за онези е, емисии, които са заложени в документа за първо четене. В тези области докладчикът е, е подобрил доклада. Що се отнася до член 15 и гъвкавостта, ясно е, че ни трябват ясни критерии за дерогации. Необходимо е обаче тези критерии да да не са такива, че да забравяме защо въобще сме поискали а, дерогация. Ситуацията в различните държави членки е различна. В а, различните държави членки има различни географски, климатични условия и формулировката а, на а, точка 15 отчита необходимостта от гъвкавост. Възможно е да се внесат някои изменения, но като цяло сме доволни. Харесва ни и идеята за обществено участие в процеса за взимане на решение. Имаме обаче повече резерви за делегираните актове и по-конкретно, що се отнася до конкретните критерии за предоставяне на дерогация. Не ни харесва а, общото използване на делегираните актове. И вероятно ще внесем изменения в в такъв смисъл. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин Роси не е тук. Сега за две минути господин Форест. Благодаря. Когато чета документа на комисията и след това чета какво е направил съвета от този документ, то а, се, доста се отрезвявам. И моето възмущение срещу комисията нараства. Години наред се вижда, че държавите членки не спазват стандартите. И тук с горимите инсталации положението не е по-различно. Никой не изпълнява задълженията си. Аз се очудвам сега, че комисията е направила един много малко европейски доклад най-големият вътрешен пазар в света е европейския пазар. И всичко се поставя на карта. Към този вътрешен пазар спадат и е, принципи, свързани с опазване на околната среда. Трябва да е, има едно разумно законодателство свързано с опазването на околната среда и то, то да бъде подкрепено, инициирано от комисията. Искам да предадете моите думи на комисаря. Нека този доклад бъде оттеглен и да се направи едно истинско европейско предложение. Ние не сме в каменната ера. Има такива огромни различия между, различия между отделните инсталации. Искам да помоля комисията и съвета. То там всичко е толкова анонимно, че човек не знае към кого да се обърне. А, нека те да отеглят този документ. И искам от друга страна да поздравя колегата Крамер за а, чудесния текст, който е изготвил. има проблем с списъка с изказва Щете, защото има много желаящи. Следващия оратор има думата. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, také eh, poděkovat. Eh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Крамер за неговия доклад. Нека кажа, че от 30 години живея в един град. В този град са израсли и децата ми. И този е, град е част от европейската реалност. И а, в този град, в близост до него, се намират 4 топоелектрически централи. Преди 20 години, когато навлязох в политиката, стоеше все още проблема с замърсяването на въздуха. Но ние имаме нужда от чист въздух. Ето защо аз се присъединявам към... А, не се присъединявам към някои гледни точки, които бяха изказани трябва да поставям, да полагаме усилия за А, един по-чист въздух. 90% от от серния диоксид и 50% от азотния окис. Това са стандарти, които трудно могат да се постигнат. И, например, в Полша економиката зависи много от въглищата. Мож, ако преминем на газови инсталации, тогава трябва да разчитаме на е, Русия. Или пък ще се концентрираме върху ядрената енергетика, или просто ще а, произвеждаме чиста зелена а, електроенергия. Искам този въпрос да се обсъжда публично така че цялата общественост да се включи в тази дискусия. Ако питате хората в моя град дали искат да има чист въздух, или биха искали да имат по-лош въздух и да запазят тези инсталации от економическа гледна точка. За съжаление, хората ще се решат за по-мръсен въздух с запазени индустриални инсталации. Рихард Зебер има думата. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich glaube, der Berichterstatter Kramer. Благодаря, господин председател. Господин Крамер äh, написа чудесен доклад и аз го поздравявам. И аз призовавам комисията да приеме европейски стандарти. И парламентът иска да подкрепи това поне до някъде. Бихме искали навсякъде в Европа да има едни и същи стандарти. Възоснова на договора комисията има, задъл... има задължението да направи това. Жалко е, че държавите членки проявяват по-слаби амбиции и се а, опитват а, да постигнат а, пробиви. А, ние имаме нужда от а, чист въздух. Всичко зависи от а, това дали ще имаме поне от части комплексни стандарти. Не можем да кажем, че от а, едната страна на границата хората имат по-малки права за чист въздух, отколкото хората от другата част на границата. Аз подкрепям усилията да се запази постигнатото до сега, тъй като става дума за разумна европейска политика. В общата позиция има някои положителни моменти. Там се говори за единни екологични стандарти. Само, че са ни само, че са ни необходими по-точни дефиниции за изключенията. Държавите членки трябва да се обосноват защо искат тези изключения и за колко време. Всичко това трябва да бъде представено ясно, заедно с план за преустановяване на изключенията. Защото в противен случай ще се окажем в ситуация подобна на това да искаме да охладим стаята, с като държим вратата на хладилника отворена. Госпожа а, Лепаш. Благодаря на докладчика. Изключенията ще създадат ситуация, в, и, която се характеризира с неравнопоставеност и с повишаване на емисиите. На нас ни трябва конкретно решение, което да е по-амбициозно. Ето защо изключенията трябва да се основават на оценка на въздействието, което да се докаже, че би било много вредно за конкретната ситуация. По-нататък не трябват допълнителни освобождения за големите предприятия. Трябва по-добра защита на почвата на, в съвета. Не е постигнат много напредък в, по отношение на почвите. Ако правителството смята, че земята трябва да се, че предназначението за земята трябва да се промени, трябва да има достатъчна а, обосновка. В този текст трябва да, а, пости, трябва да бъдем повече амбициозни. Мерси боку. Богослав Соник. Благодаря сега, Богослав. Благодаря. Ще подкрепя това, което беше казано тук. И наистина трябва да отчетем, че ние сме в условия на криза. Затова смятам, смятам, че трябва да разгледаме позицията на съвета и да се постараем да постигнем компромис. Член 35 води до опасност, че ще бъдат постигнати резултати, които ние точно искаме да избегнем, а именно ще се получи пълен срив на системата. И преди да имаме тези централизирани проекти за отопление, всички ще преминат към индивидуално отопление, а точно това не искаме. Всяка държава има собствена политика за сигурност на енергийните доставки, своя енергийна политика. Но, каквото и да кажете, всичко се свежда до въглищата. И за това е необходимо да има определен преходен период. Отделните страни трябва да получат време, за да постигнат поставените цели. И не може да се постигат екологичните цели от страна на държавите чрез стрикни ограничения. Държавите членки трябва сами да решат кога и как да постигнат целите. Смятам, че преходът трябва да бъде едно средство за смекчаване, този преходен период за смекчаване на промяната благодаря ви. Благодаря ви. Разбира се, има държави членки, които са в по-особена ситуация. Това е очевидно. Това е по-очевидно. Но тази директива е влязла в сила през 1996 година. А в момента имаме економическа криза и в бъдеще сигурно също ще имаме такива кризи. И разбира се, това трябва да отчетем, когато говорим за инвестиции. Разбира се, трябва да разглеждаме нещата в контекста. Определено имаме проблем, но не може това да се използва като предлог за задушаване на всяко предложение за промяна. Господин председателю, искам да се позова на следното, че моята аргументация не може да се постави под въпрос. Аз само твърдя, че преходните планове трябва да бъдат изготвени и това ще позволи а, да се изготви един достоверен инвестиционен план. Трябва да знаем какво искаме да по стигнем. Не искам а, да се гледа на мен като ам, защитник на лобито на промишлеността. Крис Дейвис има дума. Благодаря. Съгласен съм с докладчика. Наистина той е един много отворен за сътрудничество докладчик. Е, жалко, че не е мечтател. Аз толкова години се опитвам да го направя мечтател, но така и не успявам. Само две неща. И двете са свързани с Обединеното кралство. Въпросът за това електроцентралите да могат да продължат да функционират в продължение на ограничен период в страните, към които се прилагат изискванията за директивата за големи горивни инсталации. Докладчикът е прав да посочва с пръст Обединеното кралство и Полша и наистина той казва, вие не правите инвестиции, и, които трябва да направите, но ситуацията трябва да се разглежда такава каквато е и особено гледна точка на намаляването на серния двокис. Тези горивни слаци ще бъдат използвани ограничено време, не денонощно, и те ще могат да бъдат после заместени с други инсталации, включително трябва да отчитаме и технологията за улавяне и съхранение на въглерод, която ще се прилага. Затова не знам кой от двата варианта е по-добър. Тоест, ако има добри основания да се каже, че тези е, електроцентрали могат да продължат да работят, защо да не продължат? Втори аспект. Не съм много убеден. Смятам, че наистина има възможност да се намалят е, емисиите въглероден двокис, но аз не съм убеден, че това трябва да бъде един инструмент, който да се използва на общо европейско ниво. Смятам, че държавите членки могат да прилагат индивидуално. Законодателството за схемата за търговия с емисии не позволява е, да има пределни стойности за инсталации, които са обхванати от режима на схемата с търгови емисии. По този начин държавите членки могат да изготвят стратегии, които са подходящи за техните потребности. Мисля си, че тук трябва да има повече яснота и повече гъвкавост и се надявам, че вие ще подкрепите това предложение. Благодаря ви. Благодаря ви. Криста Клас. Yeah, Благодаря. Благодаря за добрата работа, която а, тя свърши. Както и, и в уводните думи той каза, че а, наша задача е да се застъпим за намаляването на емисиите. Хубаво е, че а, той е мислил и за малките. С малките имам предвид а, предприятията, които отделят малко емисии в а, околната среда. Също трябва да помислим и за земеделските стопани. Знаем за директивата, която се отнася до нитратите. Този смисъл нямаме нужда от двойно регулиране. Не разбирам по отношение на това тук разделение, да няма толкова конкретно разделяне. Трябва да сме по-последователни, за да не, да не се стигне до абсурд. Искам да подчертая още един проблем. Става въпрос за нормите за допустими емисии в приложение 5 ако погледнем по-прецизно, има някои противоречия, например газовите турбини. Те ам, се експлуатират не само с газ, а в изключителни случаи може и с течно гориво. Ние знаем проблема, а, който имахме с а, Русия. След това в това приложение виждаме, че граничната стойност на емисиите е 90%. Така се оказва, че накрая изразходваме повече ресурси, отколкото ефекта, който искаме да постигнем. тези малки неща не им обръщаме внимание, но те са изключително важни, за да не се поставя в една абсурдна ситуация. Теодорос има думата. Благодаря, господин председател. И с цяло приветствам дейността на докладчика, осъзнавам и колко е била сложна задачата му. Също така Давам висока оценка на стратегията за преговори, която била възприета при първо четене. Обаче съществуват проблеми, които вече бяха изтъкнати от държавите членки и ние трябва по-задълбочено да разгледаме тези проблеми. Ще ви дам пример с моята страна. Имаме 4 или 5 електроцентрали, работещи с лигнитни въглища и те трябва да бъдат до 2020 година изведени от експлоатация. Ако начинът по който ние работим трябва да бъде осъществен, трябва да инвестираме около 20 милиарда евро, за да изведем от експлуатация тези централи 2020 година. Това е пилене на финансови средства. Затова ние се стремим да няма безпочвени изключения, но да бъдат отчетени реалните съществуващите проблеми. Същото вежи и за малките острови, които имат абсолютно различни енергийни потребности, които често не са свързани в националната мрежа. В Гърция това е много актуален въпрос, много повече, отколкото в другите държави членки. Така че високо оценявам извършената дейност, но ние трябва да разгледаме преходните периоди много по-подробно. Не трябва да допускаме пилене на финансови средства и други ресурси чрез приемането на това законодателство. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Господин Ривази. Nein, Петър Лиза. Э, Peter Liese. Питър Лизи има думата. Благодаря ви, господин председател. Аз бих искал да благодаря на докладчика от свое лично име. В ЕНП нямаме пълно съгласие по въпроса. Сигурно е така и в други групи. Най-напред е, искам да подчертая това, което каза Холгер за качеството във всички държави членки е взето решение да се постигнат определени стандарти. Бих е, изразил несъгласие с Холгър за това, че има възможност за маневриране по отношение на автомобили. Много често тогава, когато възникнат определени проблеми, е, мерките са абсурдни. Не можем е, необходимо е да видим какви са конкретните източници на емисии. в много случаи се оказва, че поставените цели са абсолютно нереалистични. Сега, в условията на криза и стратегията Европейски съюз 2020 година, е, казваме, че е необходимо да се инвестира в устойчиви технологии. Съгласен съм с това, което каза Испанското председателство. Като, разбира се, държим да се преговаря. По време на второто четене трябва да се опитаме нещата да тръгнат напред. Благодаря, господин председател, съвсем набързо. За всички колеги, особено в НП, които казват, че трябва да бъдем по-предпазливи поради кризата и конкретните условия, искам да ви напомня, че по време на предишния мандат, когато преговаряхме по директивата за качеството на въздуха, колегите от НП казаха, че за да има по-строги критерии за въздуха, ни трябва законодателство за почвите. вече имаме законодателство за почвите, така че колегите, които настояват за законодателство за а, източниците, хубаво да знаят, че има такова законодателство що се отнася до повдигнатия от Крис Дейвис въпрос за критериите за въглероден диоксид. Аз видях, че той разполага с същия документ, който и аз имам. Подкрепям идеята да се използва това законодателство, с което да се затрудни инвестирането в нови електроцентрали, работещи на въглища. Аня Вайсгербер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Да не забравяме за какво става дума в преразглеждането на документа. Единни стандарти, и едни и същи условия за конкуренция в цяла Европа. Така че ние трябва да усъвършенстваме използването на най-добри налични технологии и също така трябва да прилагаме хоризонтален подход. През 2009 година комисията започна процедура за нарушение срещу някои нови държави членки. Само три държави е, членки е, прилагат е, най-добрите налични технологии. Две години след приемането на директивата има 2500 електроцентрали, които не са получили одобрение по старата директива. Така че е необходимо да се променят нещата. Необходимо е да се започне процедура за нарушение. Понякога, допуст... Понякога емисиите са с хиляда пъти по-високи от това, което е допустимо. Е, Европейската народна партия прие минималните стандарти. Що се отнася до качеството на почвите, мисля, че ние трябва да намерим някакво решение за това как да приведем почвите в, в добро състояние. С 16 секунди повече продължи изказването ви, но не възразявам. Благодаря. Аз мисля, че е ясно, че предложението трябва да бъде по-амбициозно. Това е важно за околната среда и за здравето. Но искам да поставя един друг аспект, е, друг въпрос и това е конкурентоспособността. Ние имаме стратегия до 2020 година и един от основните моменти е там е растеж и работни места. Тоест, ние трябва да имаме единен пазар, ние трябва да имаме равнопоставеност за всички и трябва да дадем възможност на фирмите да бъдат конкурентоспособни. И затова, ако имаме две големи изключения и два дълги преходни периода, ние по този начин подкопаваме конкурентоспособността на всички сектори и предприятия. По този начин няма да помогнем на отраслите и предприятията да бъдат конкурентоспособни и освен това ще навредим на общественото здраве. Да, наистина в изключителни случаи трябва да има изключения и в определени случаи трябва да има преходен период, ако това е економически ефективно. Но предложения подход е прекалено широк и той води до отрицателни последици за конкурентоспособността на европейските фирми и отрасли. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Сега давам думата на представителя на комисията, госпожа Мариана Веник. Заповядайте. Списъкът на ораторите е вече изчерпан. Добро утро! Като цяло, Бих искала да се присъединя първо, да дам висока оценка на качеството на доклада. Този доклад следва линията, която е възприята след първото четене. И това, което чухме от различните членове на тази комисия, е много насърчаващо. Бих могла да ви предложа едни спонтанни отговори на това, което чух. Първо искам да спра върху основните три аспект, аспекта, посочени от докладчика. Първо, мрежата за безопасност. Комисията винаги е казвала, че тази концепция е отдавна възприята. Има три или четири директиви, които предвиждат тази възможност особено за големите горивни инсталации. Очевидно, трябва да има минимални стандарти там, където те са необходими и Европейската комисия ще формулира своето предложение. Все още не е предложено изрично, изрична формулировка, но комисията има право да прави подобни предложения. Смятам, че това, което казва господин Крамер в неговия доклад, ни води в правилната посока. За пръв път виждаме, че се отхвърлят а, някои елементи, а, но ако разгледаме различните предложения, то ние смятаме, че има възможност за продължаване на обсъжданията, за гъвкавостта. И член 54, доста от изказалите се, говориха за това, както от гледна точка на екологията, така и конкурентоспособността. Ние трябва да предоставим възможности за колкото се може по-малко изключения. Разбира се, някои изключения ще бъдат необходими. Но изключения трябва да бъдат изключения, а не правило. Въпросът е как това да бъде формулирано в един текст. Ние водим много сериозни обсъждания, включително и със съвета. И мисля, че и тук също можем да продължим с обсъжданията, за да постигнем разумен компромис. Един последен, но много важен момент. Нещо, което прозвуча тук няколко пъти, а именно големите горивни инсталации. Вие знаете каква е позицията на комисията. Винаги сме казвали, че това е един от секторите, който е винаги изоставал, когато се отчитат минималните стандарти и изпълнението им този сектор не трябва да работи по начин, който е различен от начина за работа на другите сектори. Не смятам, че трябва да има някакви изключителни условия за тези за този сектор. Обаче в преговорите ни с съвета видяхме, че има някои сфери, които просто не можем да ги отхвърлим с лека ръка ние трябва да продължим обсъждането за това доколко широки трябва да бъдат изключенията. Ние смятаме, че не трябва да има прекалено широки изключения, обхващащи прекалено много възможности. Така че това е, което ние предлагаме. И съвсем накратко, за да обобщя, ще кажа, че имаме една добра основа и че е намерен общ език, който ще ни позволи да постигнем компромис между Комисията, съвета и парламента. Това вече тук беше спомената. Също така, много хората казаха, че трябва да се стремим към съгласие на второ четене. Ние също сме за това и винаги сме готови да допринесем за този успех. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Веник. Дали докладчикът би искал да каже няколко заключителни думи? Мам. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм а, кратък. Няма да си направим добра услуга, ако при такова важно законодателство се опитваме да а, си противоречим Постоянно си ограничаваме времето за изказване за такива важни теми. Не е правилно а, да имаме право само на 5 минути. Ако някой иска да каже на изречение отгоре, да му се прекъсва а, изказването. По отношение на намирането на компромиси, тук има е, е, едно полюсно разделяне на мненията. От а, намиране на компромис до абсолютно а, отричане на моя доклад. Но искам да ви насърча и да ви подканя през следващите седмици да сближим нашите позиции и да се противопоставим на а, предложението на, на съвета, защото ние имаме нужда от квалифицирано мнозинство. Имам, пра, а, имам нужда от всички колеги. искам съвсем накратко да се спра на някои неща, които бяха споменати. Не смятам, че економическата криза е инструмент или аргумент за това да не се прави стъпка напред. Економическата криза засяга всички еднакво. дори и тези, които поставят високи екологични стандарти по отношение на горивните инсталации. Това, че ниски екологични стандарти ще, ще генерират конкурентоспособност, това не е важно. Не трябва да противопоставяме тези две неща. По отношение на стандартите, свързани с емисии на въглероден двуокис, това беше ясно и по време на първото четене. Аз съм за да говорим за ефективността на ам, търговията с а, а, квоти, но не в рамките на това законодателство. Това няма а, място тук в а, директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Ако включим тук и парниковите газове, това ще ни отклони от нашата истинска задача. Нека да не смесваме директивите. Ако накрая изготвим едно единно становище, ако включим и въглеродните, емисии на въглероден двуокис, тогава ще имаме проблеми, когато преговаряме с съвета. Относно а, постигането на компромис, госпожа Гардини каза, че аз с доклада предоставям прекалено голямо а, поле за действие при дефинирането на минималните стандарти. Нека да говорим тогава за процедурата. Това е първото ми предложение. Второто ми предложение. Аз разбирам господин Сони, господин Буски, който вече не е тук или не го виждам. Аз разбирам, че господин Соник е тук, но другия колега го няма. Аз разбирам, че националните а, държави, държавни правителства имат нужда от планове. Представям си, че може и тези планове а, да ги наваксаме накрая в една променена форма. Но нека да постигнем напред по отношение на стандартите. На последно място, волята на държавите членки не е толкова голяма. Те нямат желание да отбележат напредък по тази тема. Европа може да постигне толкова напредък, колкото и държавите членки в тяхното желание за промяна. Тази малка воля държава, от страна на държавите членки не е добър знак. Ние трябва да се противопоставим на становището на, на съвета, но трябва да изготвим една единна позиция, която в крайна сметка ни да даде възможност да преговаряме с съветите, с съвета. Така че всяка наша стъпка да се възприема като стъпка в правилната посока. Благодаря ви, благодаря за вашите мнения. Искам да ви насърча да работим конструктивно през едните месеци. Благодаря ви. Благодаря, каза председателя. Ние се е, вече е, обсъждаме в документа на второ четене. Имаме 4 месеца на разположение, след като излезе и становището на съвета. Това стана през март по време на последното парламентарно заседание. Срок за измененията 23 март 12 часа. Гласуване 27-28 март в комисията и гласуване в пленарна зала през юли. Така че сроковете са кратки, колегите трябва да запретнат ръкави и да внесат своите изменения до следващата седмица. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, която се отнася до стандартите за емисии от нови леки търговски превозни средства. Мартин Каланан е докладчик по тази тема. Благодаря ви. Може би да изчакам малко да излязат от тези, които, които много повече се интересуваха от доклада на колегата преди това. Да, може би не сте малко да изчакаме, за да излязат и посетителите също така и да има тишина. Okay, I think we Добре, мисля, че можем да продължим. Унези, които искат да напуснат залата, моля да го направят тихо, за да можем да изслушаме нашия докладчик. Той има думата. Благодаря ви, господин председател. Емисията на въглероден двокис от лекотоварните търговски превозни средства са свързани с, с това, което вече видяхме във връзка с емисиите на въглероден диоксид от леки коли, така че има едно повтаряне и разбира се, ние видяхме, че това е отразено и в предложението на комисията. Предложението въвежда пределна стойност 175 грама въглероден диоксид, което между другото въжи за този вид коли разглеждани от нас, които са 10% от цялостния парк. И то, тази пределна стойност трябва да бъде достигната от 2016 година. Ще има един период за постепенно излизане от сила на предишните стойности между 2014 и 2016 година. 2020 година ще трябва да бъде постигната пределна стойност от 135 грама. И така че има и дългосрочни цели, които са включени в законодателството. Аз подкрепям предложението на комисията. Трябва производителите да имат ясна дългосрочна представа какво трябва да постигнат, какви са конкретните целеви показатели, какви технологии трябва да използват и какво трябва да постигнат до 2020 година. По-голям проблем е нивото на пределните стоени 135 грама е много амбициозна цел, би било добре да чуем от комисията каква е обосновката за това число, тъй като няма много подробности в оценката на въздействието. Като че ли това е резултат от това, че се взеха цифровите стойности от предложението за леките коли и механичното им пренасене в това предложение, което не е много добре, тъй като е, спецификата на тези превозни средства е по-различна и разбира се, трябва да четем, че все повече се използва и вече повечето от колите използват дизел, а не бензин. Така че искам да получа от комисията обяснение защо се е стигна до тази цифра. А също така, другият проблем с законодателството, това е въпросът с моторно-превозните средства, които можем да наречем многоетапни на пазара ние виждаме, че много често се предлагат нещо като моторно превозни средства, полуфабрикати и след това има много мотор, е, има много малки и средни предприятия, които след е, това вече ги сглобяват и по този начин се получават линейки, е, камиони, хладилници и нататък, и нататък. И очевидно, че емисиите от тези окончателно произведени моторни превозни средства трябва да се разглеждат като част от това законодателство. И за това е разумно многото малки и средни предприятия в Европа да носят отговорност за тези емисии. Извинете, това не е разумно, защото основната отговорност трябва да носи производителят. Но трябва също така да видим какво е разпределението на емисиите и каква отговорност носят и тези малки и средни предприятия. Аз смятам, че предложението не е изцяло задоволително и знам, че комисията е била помолена от съвета да изготви неофициален документ по темата и се надяваме, че този документ ще ни предостави повече информация, отколкото имаме сега, защото ние не получихме достатъчна информация. Също така има изключение, въвеждано за малките производители. Смятам, че това трябва да бъде подкрепено. Важно е да се подчертае, че производителите не се освобождават от действието на разпоредбите, а само се признава, че поради характера на тяхната продукция, те няма да бъдат обхванати от общите разпоредби, но така или иначе те са включени в амбициозните целеви показатели, формулирани от комисията. А що се отнася до законодателство, суперкредитите и екоинновации, тези два аспекта много правилно са включени в предложението. Важно е производителите да имат стимули да въвеждат нови технологии и иновации. Важно е да има обединяване между производителите и то е разрешено. И още един допълнителен момент беше изтъкнат тук и бих искал да чуя комисията, дали също има възможност за обединяване между разпоредбите за лекотоварните коли, т.е. микробусите, например, и леките коли, дали ще има възможност производителите да обединяват различните видове коли, които те произвеждат от гледна точка на емисиите, защото така или иначе обикновено те използват едни и същи двигатели или модификация на един същи двигател. Що се отнася до санкциите, аз смятам, че те са прекалено големи. Има предвид санкциите за несъответствие и не мисля, че някой производител би искал да не спазва разпоредбите, но според мен все пак санкциите са прекалено стрикни. Така че това са основните моменти в предложенията. Аз съм провел срещи с другите докладчици в Сянка. Приветствам сътрудничеството, с тях, което вече имахме и искаме да имаме едно реалистично, амбициозно предложение и също така бих искал да чуя какво ще кажат колегите от комисията по това законодателно предложение. Калемен. Благодаря на Мартин. Кой иска думата, защото ще Приключа с списъка за изказващи 4 минути за координаторите и по 2 минути за други членове на комисията. Аня Вайс Кербер започва. Благодаря за разяснението на нашия докладчик. Надявам се, че ще работим съвместно и ще можем да изготвим едно добро предложение. Съвсем ясно е, че трябва да допринесем а, за намаляване на емисиите на въглероден двуокис и в този сектор, но разбира се, като а, Европейски съюз, на европейско ниво, да можем да постигнем всеобщо намаление на въглеродния двуокис. Малките леки автомобили допринасят също за замърсяване на въздуха с парникови газове и то процента е доста голям, така че това предложение е в правилната посока. Според един доклад, се увеличават е, всяка година емисиите на въглероден двуокис, последното увеличение е до 29%. И при леките търговски превозни средства трябва да се предприемат мерки. За мен е важно да останем реалистични, така че целите и граничните стойности да могат да бъдат изпълнявани и прилагани. Трябва да положим усилия да се създаде една регулаторна рамка, която допълнително включват рамковите условия, които въжат в момента. Леките търговски превозни средства се използват най-вече от средните и малки предприятия. И ето защо трябва да вземем това предвид, особено в условията на финансова и економическа криза. Законодателните разпоредби не трябва да доведат до това цените за тези превозни средства да нараснат непропорционално. В крайна сметка тези цели трябва да са достижими, както казах по отношение на новите разрешителни за тези леки търговски превозни средства е намалял с 24% през 2009 година. Трябва тук да имаме предвид и избягването на изкривяване на конкуренцията за производителите. Трябва да се зададат стимули за иновации в зелени технологии това отношение предложението е много актуално, но все пак трябва да се въведат и подобрения. Докладчика спомена, че има много паралелни позиции към, лек, към моторните превозни средства. Компромиса, който постигнахме тогава, трябва да бъде прехвърлен, доколкото е възможно, и към новите леки търговски превозни средства – комисията по някои позиции е прехвърлила нещата едно към едно, но при лекта търговски превозни средства има различия. Или при, например, при санкции, защото нас е до санкциите, нещата не са пренесени едно към едно един грам превишаване на емисиите при леките търговски превозни средства струва 20 евро, докато при моторните превозни средства това не е така. Разбира се, потреблението е един голям аргумент, когато се взима решение за покупка. Е, искам да спомена още няколко неща. Смятам, че е добре и при екоинновациите дадем възможности е, за възможности за дългосрочно инвестиране. Благодаря ви. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Déjà-vu-Erlebnis, davon hat Martin Kellermann gerade gesprochen, als ich. Мартин Каланан каза нещо, което аз самият а, бих казал. Бих искал комисията да прояви повече амбиция. Докладът Сърколи вече е прият и там а, знаем каква е реакцията на индустрията. Първите модели са вече на пазара и има и известен натиск от страна на Европейския парламент, в резултат на който нещата малко се подобриха. И аз бих искал да сме малко по-амбициозни в този доклад. Например, за ограничението в скоростта особено в областта на а, търговските превозни средства, е възможно да се ограничи скоростта. Решението е много просто. А на свой ред това намалява емисиите на въглероден двокис и бих искал да чуя комисията какво мисли по този въпрос. Също така бих е, искал предложението на предишната комисия да бъде взета предвид, особено по отношение на граничните стойности, но това не се случи. Някои държави членки в съвета сега правят е, усилия предложението да се разводни. Е, мисля, че биха предпочели въобще да го няма. И това не е нещо, на което може да се... не е поведение, на което може да се има доверие. Е, директивата трябва да се транспонира максимално бързо, пък и трябва да бъде по-амбициозна. С автомобилите, за леките превозни средства, имаме е, регламент, който беше прият е, с компромис. Някои производители след това започнаха да се обръщат към търговските превозни средства, трябва да затворим тази вратичка. Ето защо е много важно това предложение да бъде прието от парламента. Както казах, предложението трябва да бъде по-амбициозно, защото когато се оказва натиск, има стимул за новаторство. Не мисля, че това би се случило с сегашното предложение. Бих искал да чуя от комисията какво ще стане с какво ще бъде предприето към производители тогава, когато тежестта се повиши. Това са важни критерии и смятам, че комисията трябва да обърне внимание на това. За, за нишовите производители постигнахме компромис с господин Саркони не може е, всичко едновременно да бъде обхванато. Що се отнася до 150 и 135 грама и 165 грама, мисля, че и това не беше особено амбициозно. Е, имаме постепенен преход, както е предвидено от доклада Саркони – аз мисля, че 175 грама са цел, която трябва да се обсъди допълнително. И може би на, по време на бъдещи конференции за климата, представителите на Европейския съюз ще, така, ще се възприемат като, като по-авторитетни фигури. Благодаря. И сега Холгър Крамер, специалиста по емисиите. Благодаря за този комплимент. Мисля си, че говорим тук понякога за различни неща. Съгласен съм с преждеговорившия поне по един въпрос. Аз не смятам, че натискът от регулатора само по себе си създава иновации. Много често трябва да има политически мерки, свързани с екологичните стандарти. И може би точно това трябва да се приложи към лекотоварни търговски превозни средства. Няма да повтарям това, което вече съм казал, но трябва да отчетем това, че по най-различни причини се купуват а, тези леки търговски превозни средства. И причините също така са много различни за купуване на тези превозни средства от причините, по които се закупуват леки коли. Например, много често леки коли се купуват като признак за статус, докато тези леки търговски превозни средства се купуват с цел економическа дейност. И за това трябва да отчетем, че в тези случаи понякога мощността на тези превозни средства може да заема второ място при, като съображение при закупуването им. Ед... Що се отнася до това да има само една година като крайен срок, 2015, мисля си, че това трябва да се обсъди и смятам, че трябва да имаме дългосрочни цели, но трябва да си зададем въпроса дали дългосрочните ни цели наистина са дългосрочни, ако поставяме срок от 10 години. Ако разгледаме производствения цикъл за тези превозни средства, то ще видим, че той е по-дълъг, отколкото производствения цикъл за леки автомобили. Затова трябва да заложим продължителността на производствения цикъл при определен на дългосрочните цели. Дали имаме някаква представа също така как ще се постигнат резултати до определен срок, например 2010 година беше поставена като срок, но не бяха постигнати резултати. Да, извинете, извинете, не говоря на 2000, за 2010, имах през, през цялото време исках да кажа 2020 година, колко повече човек остарява, толкова повече обърква годините. И така, що се отнася до двигателите с вътрешно горене, то аз мисля, че те не са в интерес на провеждана от нас екологична политика. Ние можем да имаме една ситуация, в която един и същи обем стоки или товари ще бъдат превозвани от по-голям брой превозни средства, което няма да доведе до подобрение за околната среда. Тоест трябва да сме реалистични. И дали 2020 година е реалистичен крайен срок? Не разбирам защо леките търговски превозни средства – не могат да подлежат на същите стандарти, които въжат и за леките автомобили. Има още един много важен за мен момент. А именно, че има по-голям брой превозни средства, които се произвеждат без необходимите промени в тях и как можем да сме сигурни, че наистина е било извършено необходимото наблюдение. И, например, една и съща карусерия може да бъде използвана, за да се създадат най-различни видове окончателни продукти, т.е. най-различни видове превозни средства в основа на същата тази карусерия. Мисля си, че трябва да постигнем едни осъществими на практика решения. Председателят, благодаря ви. Благодаря, уважаеми колеги. Емисиите в транспортния сектор са се покачили от 99 до 77 с 36%. Това е доста повече от това, което каза госпожа Гербер, но сигурно тя има други източници. В други сектори а, можеше да бъдат намалени с 9%. А, разбира се, тези търговски превозни средства а, са все по-търсени. 203 грама на километър отделяте емисии. Това трябва да бъде регулирано. Трябва да им поставим ясни условия за промишлеността. Ние а, знаем, че винаги се намират а, вратички за, за обикаляне на разпоредбите. Това знаем и от стари а, разпоредби и регламенти. Когато индустрията се оплаква, че мерките от това предложение са преклено стрикни, то нека да си припомнят, че актуалните цели са доста смекчени. 175 грама не трябва да бъдат спазени до 2010 до 2016. Едно амбициозно законодателство е необходимо, тъй като при леките автомобили наблюдавахме, че производителите не са готови а, да доброволно да намалят емисиите, без да има задължителни разпоредби, дори след подписване на декларация, която ги задължава. Стигна се до там, че купувачите на леки а, търговски превозни средства не могат да вземат такива рационални решения а, както искат производителите, тъй като двигателите са все по-големи, те не са економически ефективни. Леките търговски а, автомобили са, прекале, са бързи и те се а, предизвикват много инцидентни по пътищата. И за това може би е удачно, както и при ам, товарните автомобили да се постави ограничение на скоростта. Имаме нужда от амбициозни цели, подчертавам, краткосрочни, средносрочни и дългосрочните цели са най-ефективни. Не трябва да се допуска грешка, да има само средносрочни и дългосрочни цели. Краткосрочните, както казах, са най-ефективни. 125 грама могат да бъдат постигнати от съществуващи технологии. Рено и Volkswagen вече имат модели на пазари, които се добли, доближават до стоеността 175 грама на километра. 175 грама на километра а, са достижими чрез определени модификации. Германия Италия и Франция се опитват а, а, да повишат стоеността от 35 грама до 2020 година, според предложението на съвета и комисията. Но, а, разбира се, тези три държави се опитват а, да заобиколят стандартите, като се опитват да а, удължат срока за посилно тези суперкредити. аз а, ще се противопоставя на всякакви цели, които са за намаляване на стандартите за на... редуцирането на въглероден а, двуокис. Последно изречение. Има опасност, а, че при разводняване на целите или при извършване на оценка на въздействието, които водят до такова нещо, ще ни а, отведат в правилната посока. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Искам само да кажа, че това законодателство е много важно и за транспортния сектор. Казахме, че това е само ще възлиза само на 10%, но не забравяйте, че, това е, че дълът нараства. До 2020 години трябва да намалим емисиите с 20%. И а, сектора, който не е обхванат от търговията с емисии, трябва да спадне с 15%. Освен това, знаем, че нарастването на дела на емисиите от транспортния сектор е с 40%. Значи след 20 години той трябва да спадне с 50%. Минибусите възлизат на 12% от парка, но през последните години те се повишиха с 50%. Сериозно увеличение трябва да го имаме предвид. Когато обсъждахме законодателството за автомобилите и емисиите на въглероден двуокис, те казаха, че по-малко строги а, изисквания могат да бъдат компенсирани в други сектори, като минибусите. Също така, без ако законодателството за минибусите е по, по производителите ще се стремят да регистрират автомобилите си като минибуси, за да заобикалят законодателството. Ето защо ни трябват задължителни изисквания и те изисквания съответстващи на това, което сме приели за автомобилите. И ако повишим, ако намалим с 40%, през 2020 година ще постигнем 135 грама. И сега, много ли е строга, много ли е нереалистична целта? Не. През последните години се подобряват показателите по отношение на емисиите с 10-15%, така че заложената цел изобщо не е амбициозна и тя трябва да бъде задължителна. Благодаря. Юдит Мекис. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да подкрепя амбициозните ми колеги. И аз също призовавам към повече амбиции, а не да позволяваме да се използва като предлог економическата криза за намаляване на целевите показатели, за да се намалява гъвкавостта или за да се отлага край... срокът на влизане в сила. Съгласна съм с господин Крамер, че 2020 година може да не бъде една дългосрочна цел, въпреки че смятам, че трябва да имаме по дългосрочни перспективи, за да можем да сме амбициозни с течение на времето и да повишаваме амбициите си. И също така трябва да сме амбициозни, защото това законодателство предоставя предимства за производителите на леки търговски превозни средства. По този начин се създават повече работни места в Европа. Ако има възможности за повече износ на такива превозни средства, които генерират по-малко емисии, то тогава ние ще можем да извличаме печалба от това, защото през следващите 20 години продажбите на подобни превозни средства ще се отвоят или ще се отруят. Ако пък не сме достатъчно амбициозни, то от, това ще пострада отрасла. Ние се амбицирахме с 20-30% намаляване на емисиите. Държавите членки също така се ангажирали с намаляването на емисиите в секторите, не обхванати от Европейската схема за търговия с емисиите. Затова сектор на транспорта става особено важен. Затова ако секторът на транспорта не може да постигне поставени целеви показатели, въпреки че това вече е ефективен е, център, това е, е, е, извинете, сектор, това е нещо, което не можем да допуснем. Аз искам това да бъде отразено в директивата. В приложното е, поле да бъдат посочени крайните срокове и крайните целеви показатели. Благодаря ви. Крис е, Дейвис. Благодаря, господин председател. Целта на вановете е да помагат на бизнеса. Това не е луксозна стока. И мисля, че ние искаме да помогнем на бизнеса. Най-полезното е да приемем мерки, с които да се намалят разходите, свързани с използването на вановете или е, минибусите. Ние твърде много говорим и твърде много време а, е, отделяме на лобистите, а много малко време отделяме на онези фирми, които използват е, минибусите или вановете. Аз мисля, че ние трябва да повишим целите, вместо да си играем с дати. Би трябвало да кажем, че 175 грама е лесно постижима цел. Производителите на частите на автомобили ни казват, че има има технически средства, съществуват съоръжения за намаля, които да позволят намаляване на емисиите. Така че нека да приемем за цел 175 грама до 2016. По-точно да приемем 160 грама до 2016 година. Също така, да, нека да сме несни откъде идва лобирането. Когато имахме доброволно споразумение с автомобилния сектор, нямаше резултати. 2005 и 2006 и 2007 на престанаха да намаляват емисиите. След това комисията прие регламент и изведнъж секторът се събуди и започна да прави нещо, което можеше да направи преди много години преди това. Потребителите ще спечелят от всичко това. Благодаря. Благодаря. Ричард Зебер. Благодаря, господин председателю. не съм толкова разочарована, че и комисията следва същата линия, както и при леките автомобили, тъй като въпреки, че има огромни е, различия. Но трябва да признаем и, че леките автомобили не, нямат е, толкова навъртяни километри, колкото търговските автомобили при леките търговски автомобили има много големи различия в сравнение с леките а, автомобили и за това а, трябва а, това да се включи в а, текста. Аргументите за купуване и за ползване на а, търговските автомобили са съвсем различни от тези при а, решението за покупка на леки автомобили. Трябва да кажем, че много от тези търговски автомобили предизвикват автомобилни катастрофи. Това също не беше взето предвид. Подхода е погрешен, ако говорим само за цели свързани с намаляване на емисиите. Трябва да има един по-инновативен подход, по-инновативно решение – ам, създава, така че се създават стимули да се опитват все по-нови и бързи технологии, в смисъл автомобили. Има и други технологии, които могат да се включат в действие. Благодаря. Сактор Хас има думата. Well, uh, I... Имам едно усещане за вече видяно. Имаме същите структури, същите доводи, които слушахме по време на предишния мандат. Много съжалявам, че продължават да остават тези вратички и всички тези сериозни недостатъци на споразумението за емисиите въглероден диоксид. Ние говорихме за 80, 70, 100% за постепенното увеличаване на процента, също за минималните санкции, което означава, че няма реални економически стимули за подобряване на технологията. След това се предлагат тези суперкредити и изключения за малките производители. Смятам, че основният проблем е дали наистина ние искаме да бъдем амбициозни и това да бъде част от нашите действия по противодействие на промяната в климата. Ние ако искаме да постигнем това, трябва да имаме много ясни крайни срокове и много ясни пределни стойности, които да са абсолютно задължителни за изпълнение, а не да допускаме вратички за измъкване. Без това няма да можем да бъдем глобални лидери. И също така, що се отнася до стриктните целеви показатели, както вече сме се убедили в много други сфери, са най-добрия начин да се насърчава технологическото развитие и също така най-добрия начин европейските технологии да бъдат лидиращи в света. Да, има много лобисти на автомобилната индустрия, но също така много от нас са чули и това, че този отрасъл казва, че пределните стойности за емисия на въглероден диоксид са били много полезни, защото те насърчиха отрасъла да работи по-добре, защото това е нещо, което се изисква от пазара. И последният момент – когато обсъждаме дългосрочната цел, разбира се, трябва да отчетем, че е добре да имаме дългосрочни цели, но нека да не повтаряме грешката, когато имаме дългосрочни цели с незадължителни за изпълнение как целеви показатели. Най-важното е да има задължителни за изпълнение близко и средносрочни показатели, например, за 2020 година. Господин Флоренц. Благодаря, господин председател. В сравнение с предишния доклад за комплексното предваряване и контрол на замърсяването, доводите не са чак толкова погрешни, но помня, когато започнахме дебата за автомобилите, изведнъж се оказва, че на пазара излиза изумителен 4-литров двигател, който обаче консумира толкова, колкото е един 6-литров двигател. На теория би трябвало да има новаторство, но на практика не. Сега, ако екстраполираме данните за емисиите на въглероден двокис се оказва, че няма а, особено практическо въздействие от предприятите мерки. През 1997 година ние постигнахме доброволно споразумение. В а, края на периода всичко се разпадна никога не съм бил свидетел на по-голямо поражение от, това споразу... от споразумението за доброволно спазване на изискванията. Не искам да критикувам комисията. Да, вярно е, че нещата трябва да се подобрят при леките автомобили. Е, е, решението не може да бъде на парче, трябва да бъде е, комплексно. Ами човек се учи от опит, при това от горчив опит. И по този начин човек си вади заключения за бъдещето. Сега, може би, комисията ще ни каже какво става. Um, you, Thank... Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на ораторите за техните въпроси. Бяха поставени редица въпроси. Ще се постарая да отговаря на повечето от тях. Ако срещна затруднение, ще помоля колегата да отговори на тях. Както всички знаем, през 2007 комисията въведе в действие стратегия за намаляване на емисиите от леки превозни средства – Официално пролета миналата година беше прието споразумение, което беше голяма част от тази стратегия. И като цяло това споразумение се отнася до сектора на леки търговски превозни средства. Затова е съвсем логично, както казаха и ораторите, че много от идеите и концепциите, възприяти от съзаконодателите в регламента за леките коли, са пренесени и спрямо леките търговски превозни средства. Разбира се, има различия. Първият въпрос за дългосрочните цели и защо 135 е, грама през 2020 година. В оценката на въздействието е много ясно е обяснено това, но съм готов да предоставя повече подробности на докладчика с това. Вторият въпрос, поставен от много оратори и поставени от съвета, е въпросът за тъй наречените многоетапни превозни средства – Например, много от ораторите казаха, че линейките са такова превозно средство, обаче те не са обхванати от регламента, така че тук не трябва да имате опасения. От друга страна, хладилните камиони са такива многоетапни превозни средства. Многоетапни от гледна точка на производството им. Ние посветихме много време за да решим по-добре този въпрос и това е отразен в предложението на комисията. Също така подготвя се неофициален документ и аз ще осигуря това, че секретарят на комисията да изпрати този неофициален документ на секретарят на Европейския парламент, така че да се запознаете с него. Така че това е нещо, което проправя пътя напред. Това е нещо, което сме обсъждали с държавите членки и смятам, че трябва да продължим да работим, за да се постигнат решения. Беше поставен въпроса за обединяванията и дали има конкретно обединяване между производителите на леки автомобили и производителите на леки търговски превозни средства. По-настоящем и едните и другите, но не всички са обединени за това в сегашното предложение, възможността, в сегашното предложение възможността за обединяване се запазва само за производителите на леки таковски превозни средства. Беше също така поставен въпроса за санкциите и защо те са по-стрикни, отколкото тези за леките автомобили. Ако разгледате оценката на въздействие, ще видите, че причини са много ясни. Пределната стойност на съответствието – е 120 за леките превозни средства, докато за леките коли това е 95. Така че доста логично възоснова на това да бъдат по-високи санкциите. Що се отнася до разходите за потребителите? Да, комисията е съвсем наясно с това, че леки търговски превозни средства се използват от фирми, много често малки и средни предприятия. И за това е много важно да се разбере от какво какво е изхожда от това предложение и също така какво съдържа в оценката на въздействието. Предложението намалява разходите за гориво за потребителите. В съответствие с нашата оценка, потребителите могат да очакват чисто спестяване до края на полезния живот на превозното средство. Т.е. фактически при потребителя има негативни разходи. И ние смятаме, че това е още един стимул да продължим да действам върху основата, която сме възприели сега. Ограниченията на скоростта, това е един доста противоречив и актуален въпрос. В съображенията в началото на предложението се говори изрично за ограниченията на скоростта. Също така в доклада се говори за потенциални спестявания и намалявания на емисиите на въглероден диоксид в резултат на ограничаване на скоростта. Ние, разбира се, осъзнаваме този факт и смятаме, че той трябва да бъде по-широко известен, що се отнася до 350 грама и също така за масата. Тук ще помоля колегата да отговори. Благодаря. Ще отговоря по въпрос 23 грама. И комисията разглеждаше възможни варианти за дългосрочните количествени показатели до 2020 година. Според нас 125 грама на километър е максимално технически осъществимото. И разбира се, това е свързано с високите разходи за технологии, които ще трябва да се използват и предполага, че производителят ще трябва да използва най-високотехнологичните и скъпоструващи варианти. 135 грама като цел според нас е постижимо. Това може да се постигне без значителна промяна в парка. Също така без значително намаляване на мощността на двигателите и производителите вече работят върху това и за това вече говориха някои от ораторите. През 2013 година обаче комисията ще разгледа потвърждението на осъществимостта на този целеви показател. Ние ще подготвим оценка на въздействието въз основа на актуализирани данни и актуализирани технологични пакети, които ще се използват за целта на този анализ. И накрая 135 грама на километър е стойност подобна от гледна точка на сложността за постигане, която е поставена в законодателството за леките автомобили. Ние очакваме, че стойността на съответствието е подобна на тази, която въжи за леките автомобили и смятаме, че това е подходящо за сектора на леките превозни търговски средства. Що се отнася до въпроса за въздействието на увеличаването на масата или промяната на структурата, ние смятаме да преразгледаме формулата, включена в приложението И ние ще отчетем промените на пазара на леките търговски превозни средства и ще преценим дали това приложение наистина добре отразява структурата на пазар. Наистина, като цяло ние смятаме, че леките търговски превозни средства стават все по-тежки. Ако това наистина се потвърди, то тогава ние вече ще проследим дали целта от 175 грама може да бъде постигната. Обаче, възоснова на сегашния ни анализ, ние смятаме, че пазарът на тези превозни средства много силно се влияе от това, което се случва на пазара на леките автомобили. И, разбира се, ние ще разглеждаме показателите, свързани с тези превозни средства. Производителите трябва да са наясно, че ако тези превозни средства стават по-тежки, те не трябва да губят от своята полезност или да се влушават техните показатели. Е, разбира се, увеличаването на масата едва ли ще доведе до значително увеличаване на целевите показатели. Благодаря на комисията. На докладчика давам думата за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Няколко кратки коментари. Интересно, интересни ми бяха забележките на комисията. Госпожата каза, че пазарът на автомобилите е различен от пазара на вановете. Тези, за които купуват ванове, подхождат по-рационално. Но разбира се, тя каза, че причината за дългосрочните цели е свързана с регламента за автомобилите. Още няколко коментара, свързани с казаното от колегите. Съгласен съм с госпожа Вайсбергер, че трябва да обърнем внимание на достъпността на превозните средства. В крайна сметка, за никого не е полезно потребителите да решат да покарат колата си още някоя друга година, независимо от това колко цапат. Всички губят от такова поведение така че да не приема мерки, които да доведат до, до твърде голямо повишаване на цените. Сега, що се отнася за амбициозността, която беше спомената от германските колеги, ами не съм чул в Германия да е определена, да е определено ограничение върху скоростта има разлика между камионите и обикновените коли, каза председателя. Е, една корекция. Не съм казал, че смятам, че комисията е, че предложението комисията е амбициозно, просто искам да чуя малко повече обосновка от тях. Няколко оратори повдигнаха въпроса за приликите и разликите между колите и вановете от гледна точка на пазара. Мисля, че не трябва да прекаляваме с тази аналогия. Пазарът е различен. Проникването на пазара на ванове е по-голям, отколкото при автомобилите. Сега, за отговоря на госпожа Хаси, не съм съгласен с нея, че суперкредита, супер новаторството и други са вратички. Това са по-скоро стимули за производителите да предприемат новаторство. Целта на предложението за еконоваторство е онова, което води до енергоспестяване – да не намери отражение в а, а, търговския цикъл. И всички сме за а, това да бъде въведено, да бъдат въведени такива стимули. Не съм съгласен с нея, че това е вратичка. Според мен това е повече стимул, а пък моркова е винаги за предпочитане от тоягата. Много умни заключителни думи. Благодарим на докладчика. И така приключихме с дневния ред. Продължаваме заседанието на 6 април от 3 часа. Благодаря ви.